Съобщението е такова, че предполага уважение от ваша страна. Е, ще ви дам една минута, за да заемете местата си. Thank oh, you. Уважаеми колеги, моля за тишина. Искам да обърна вниманието ви върху два много сериозни инцидента, по които парламентът трябва да изрази съчувствие. На 30 октомври ужасен пожар избухна в нощен клуб в Букурещ. Между 300 и 400 души, предимно младежи, се събраха за концерт. най-малко 46 души са загинали и около 100 души са в болница, много от тях в сериозно състояние. Изразяваме съчувствие на семействата и приятелите на жертвите. Също така сме разстроени от новините, че руски самолет се разби в Централен Синай, при което загинаха 224 души. Изразяваме нашето съчувствие на жертвите на семействата и на руския народ. Господин Негреско, имате думата. Колеги, doamnă președintă dragi colegi am luat cuvântul pentru că am fost. Благодаря, госпожо председател. Аз взих, тъй като към мен се обърнаха с, с молба да отдадем да почет на близо 50-ната души, които загинаха в Букурещ Стотина души, млади като мен, все още се борят за живота си. Нека да проявим съчувствие към тях. Благодаря на всички, които отправиха желание